Euh, Уважаеми колеги, предлагам ви да започнем отново работа, без да се бавим повече, защото дневният ред е доста натоварен, а времето е ограничено. Ще дам думата на Юта Стайнруд, за да отчете разговорите по програмата за социална промяна и социални иновации. Явно това заглавие няма да се промени. За сега така че съкратено ще наричаме тази програма ПСИ, за размяна на мнение. Това беше последната точка в дневния ни ред и не можахме да разгледаме тази сутрин. Госпожо докладчик, имате думата. Като си има предвид за информация на колегите, че ви бяхме посочили, че сме сезирали Европейската комисия няколко пъти с оглед на инициатива по актуализиране на решенията, свързани с един от стълбовете на тази програма. Става въпрос за Юрест. Имах телефонен разговор с комисаря миналия петък по тази тема но текстът излезе вчера и мисля, че продължава да има проблеми в този текст. Така че ще се наложи в следващите часове, ако не днес, утре, отново да вляза в контакт с комисаря, за да си изясним нещата. И според разговора ми с него ще вземем някакви решения за последващите стъпки в тази процедура. Разбира се, ще е, ви осведомя за това. Госпожо докладчик, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, бих искала да кажа, че работим всички в една и съща посока, че ще подкрепим формулираните от нас компромиси и това значително улеснява моята задача на докладчик. Преговорите със съвета протичат много напрегнато. Обсъждахме миналата седмица финансирането на предприятията и резултатите за промените бяха много положителни. И Постигнахме много, що се отнася до микрофинансирането и предприятията. Трябва, разбира се, да отчетем хората, които са маргинализирани. И тук много е важна ролята на Европейския социален фонд. Миналата седмица започнахме да говорим за делегираните актове. Това е един от приоритетите, един от хоризонталните въпроси за Европейския парламент и не искаме да отлагаме това обсъждане, защото това е част от е, преговорите като цяло. Позицията на съвета е непрекъснато да отхвърля нашите предложения, затова ще трябва да изчакаме да видим как нещата ще се развият. Миналата седмица започнахме да работим по хартата за Европа. За съжаление, отново съветът е взел твърде сложна и безкомпромисна позиция. И ситуацията е много сложна за нас. Много е трудно да намерим общ език със съвета. Ние като с законодатели заедно с съвета трябва да намерим компромиси. Друг важен момент за нас е разбивката по проценти, що се отнася до трансграничното сътрудничество. Но миналата седмица не беше постигнат никакъв напредък и по този въпрос. Говорихме за реформата на ЕОРЕС в понеделник. Ние като докладчици от парламента сме много изненадани от това, че резултатите от преговорите като че ли се разглеждат като предрешени от съвета. Аз съм много разочарована, че като докладчик на комисията по заедостта да чуя от съвета, че парламента изобщо не разбира за какво става дума. Парламентът разполага с експерти, ние притежаваме необходимите знания и информация и можем да се произнесем компетентно. Смятам, че Европейската комисия много ясно разбира каква е същността на предложенията на парламента. И комисията каза, че парламентът е много по-близо до реалността, отколкото съвета в това отношение. Благодаря. Мисля, че това вярно отражение на нещата не извиква коментари, но е важно всички членове на комисията, съгласно практиката, която сме въвели вече, включително и в размерите на целия Европейски парламент, може да, могат да бъдат привлечени към такъв вид отражение на фактите по преговори, в които ние трябва да участваме и за които трябва наистина участието на възможно най-много колеги. Така, приключваме с тази точка от дневния ред и преминаваме към точка 10, а именно проекто доклад на нашата колега Данута Язловецка относно директива за командироването на работници. Даваме думата на госпожа Язловецка за представяне на проекто доклада си. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, Много ви благодаря, госпожо председател. След почти 16 години от съществуването на директивата 96-71 през март тази година Европейската комисия представи проект от текста на директива за изменение директива 96-71. Опасявам се, че говорите много бързо, казва председателстващата. Това няма да ни спести време. Моля, говорете по-бавно, това е по-добре и за превода, и за нашето обсъждане като цяло. Да, благодаря ви и извинете ме. Европейска представила проект Директ. И така, през март Европейската комисия предложи проекто текст на директивата за изменение и допълнение на директива 96-71 за командированите работници в контекста на услугите. След 16 години опит ние вече знаем колко е важно да се гарантират защитните мерки и законността на процеса наемане на командировани работници и за гарантиране на условията им на работа, които да са подходящи. Много често дейността на командированите работници се разглежда като социален дъмпинг. И искам да подчертая, че същината на тази директива се отнася не до свободата на движение, а до свободата на предоставяне услуги. Това подчертах в първото изменение, че става дума за свобода на предоставяне услугите и основата е минималната работна заплата. В дадена страна в която тази заплата е по-благоприятна за съответния работник. Социалните партньори и правителствата и на двете страни на происхода и приемащата страна трябва да решат какви трябва да са условия, така че да се изключи социалния дъмпинг. Командироването на работници е много важно, когато става дума за трансгранични услуги. Над 1 милион европейски граждани вече използват този подход, командироване на работници, като основно страните, в които това се случва, са Франция и Германия. Ние трябва да защитаваме командированите работници, особено сега в условията на криза, когато конкурентоспособността зависи от определено ниво на заетост. Сред многобройни десетки дори срещи с социалните партньори, семинари и обсъждания с експерти, включително анализ на случаите на нарушенията на законодателството, ние установихме, че има много примери на нарушения ние знаем, че понякога се подписват много добре издържани и отправна гледна точка договори, но практиката е такава, е, че не се спазват изискването нито на закон, нито на договорите. Така че се извършва нарушение на законодателството и нарушение на правата на работещите. Затова е важно да се преосмисли директивата и да се потърсят решения, които да предотвратят подобни нарушения в бъдеще. Затова аз реших да, съгла... да съсредоточа върху тези аспекти, които гарантират пропорционалността и законосъобразността на предлаганите мерки, а също така и да средоточа върху начин да бъдат мотивирани работодателите. Събраният от нас опит посочва, че членовете 3, 5, 9 и 12, както и глава 6, отнасяща се до санкциите, ще предизвикат най-много противоречия. Що се отнася до член 5, смятам, че проблемите, свързани с самото коментироване, не са свързани само с недобросъвестните работодатели – в много случаи, когато се нарушава законодателството, то е било нарушено, защото не са били ясно разписани условията за наемане на работници. От една страна всички сме съгласни, че повишаването на достъпа до информация е нещо много важно. От друга страна обаче ние не провеждаме дебат, който да ни позволи да реши какво точно трябва да направим, за да осигурим този достъп до информация – аз лично познавам добросъвестни работодатели, които независимо от това се сблъскват с проблеми, защото определени разпоредби на законодателството, уреждащи наемането на работници, не са ясни. За това предлагам на комисията определени решения, които ще ни позволят да постигнем целите си. Първо смятам, че трябва да има единен източник на информация във всяка държава членка трябва да има един национален сайт в интернет и този сайт трябва да изброява условията за наймане на работа в дадена държава членка, най-малкото най-важните условия. И тези условия, изброени на сайта, следва да се прилагат задължително и винаги. Смятам, че това ще гарантира ясността на информацията – Знам, че в държавите членки има твърде различни системи и това води като цяло до една ситуация, в която определени решения са факултативни, било за социалните партньори, било за националните компетентни органи. И тъй като това са едни възможности за избор, за това много сложно се гарантира единна практика. Ако искаме работодателите да прилагат определени правила, трябва да гарантираме и това, че те имат информация за тези правила. За това информацията за работодателите и доставчиците на услуги трябва да се предоставя и на английски, както и на други езици. в зависимост от държавата, в която се командироват работниците, държавата, от която е държавна техния происход. За да се гарантира правна сигурност, е необходимо да се преработят членове 3 и 9. В член 3 трябва да съдържат правила, които да ни позволят да решим дали става дума наистина за командирован работник или не. Европейската комисия предлага два критерия – Първият е свързан с економическата дейност, извършвана от работодателя, а вторият аспект е свързан с временния характер на работата. Обаче списъкът на Европейската комисия не е изчерпателен. И тъй като целта е да не се позволи използване на вратички в законодателството, но също не трябва да се допуска и да се наказва добросъвестните работодатели. За това предлагам да има един изчерпателен списък на критериите. Защо смятам, че един отворен списък не позволява да се постигне правна сигурност. Също така се отказваме от критерия за възнаграждаване и смятаме, че трябва да се придържаме към критерия какъвто е вида економическа дейност. А това е по член 3. Също така много е важно да се помни, че тези критерии трябва да се разглеждат като примерни и като цяло ситуацията може да се разглежда като и по-различно това, което се описва. Тоест трябва да се предвиди, че ситуацията понякога може да бъде малко по-различна. Също така е важно да има едина трансгранична рамка. Що се отнася до член 9, и мерките за контрол, включително изчерпателния списък на мерките за контрол, така както е предложен от Европейската комисия. Освен този списък, имаме списък от мерки, като например уведомяване. И това уведомяване трябва да се извършва най-късно в началото на започването на предоставянето на услуги. Също така важно е да се извършва писмения превод на езиците на страната. И що се отнася до изчерпателния списък? Ме тутай теж таки дробни редакцийни змяни в одни. Що се отнася до списъка на комисията, може би трябва да променим списъка, що се отнася до отделните конкретни критерии. Смятам, че е много важно своевременно или дори по-скоро предварително да бъде ясно какъв ще е обхвата на контрола. Също така е важно да определим кои са критериите в затворения списък. Това ще ни помогне също така да проверяваме дали наистина се спазва и законодателството, и се зачитат правата на работещите. И що се отнася до контрола и наблюдението, Искам да посоча, че приемащи държави членки трябва да имат възможност да проследяват и да проверяват дали командированият работник и най-вече негови работодател спазват правилата. Обаче тези мерки не трябва да наказват и да обесърчават добросъвестните работодатели. Затова предлагам член 10, който се занимава с наблюдението и контрол и изискване за мерки за последващ контрол. И този контрол също така трябва да бъде основан върху риска. Това са нашите предложения. И освен мерките за контрол и санкциите, включително и глоби, смятам, че трябва да се включат и стимули, които да мотивират работодателите. Ние предлагаме да създаде бял списък на добросъвестните търговски дружества. И най-спорният момент е свързан с член 12, отнасящ се до солидарността и отговорността. Искам да посоча защо аз предлагам да се заличи тази разпоредба изцяло. Заличаването на този текст не означава, че солидарността и отговорността на национално ниво са нещо погрешно. Заличаването, което предлагам, означава само, че ако въвеждаме отговорност възоснова на солидарност само за дружествата, които командироват своите работници – особено в държавите членки, където не съществуват необходимите системи, може отрицателно да повлияе предоставянето на услуги по този начин да се подкопае конкурентоспособността на съответните дружества. Потенциалните получатели на услуги когато избират между националния доставчик на услуга и доставчик на услуга от друга държава членка, по-скоро ще изключват договори с местния доставчик, ако се въведе задължителна разпоредба за солидарност и отговорност, така както е предложена от комисията. Същевременно отговорността, основана върху солидарност, не винаги е нещо, което е полезно за самите командировани работници. А в крайна ще трябва да мислим за защита на техните интереси. Така че ако целта на член 12 е да се защитят работниците, то трябва да бъде защитава наистина командированите работници, а не онези, които се декларират за самонети или които са наети от е, фирми фантоми. Що се отнася до вече съществуващите системи за подобен вид отговорност, то когато те са въведени на даден пазар, те много често подкопават националния механизъм за пълна правна и финансова проверка и тези системи са твърде далеч от съвършенството и много често дори съдът на европейските общности се е произнасял срещу тези системи, тъй като те са свързани с много недостатъци. Затова съм срещу тази взаимна правна и финансова отговорност, така както се предлага за комисията, при това само за фирми, които изпращат командировани работници. Смятам, че това е твърде необичайно най-малкото. Трябва да предложим варианти, които да ни позволят реално да защитаваме правата на работниците. Разчитам, скъпи колеги, на вашата помощ в това отношение. И накрая два важни аспекта, които бих искал да подчертая. Първо, обмена на информация между държавите, държавите членки и трансграничното изпълнение на санкциите, включително и налагането на глоби. Що се отнася до първия аспект, то има отделни членове в проекто директивата, които разписват принципите на административното сътрудничество. Европейската комисия предлага определени крайни срокове, 24 часа реагиране в спешни случаи и 2 седмици като стандартен крайен срок. Европейската комисия също предлага максимално широко прилагане на система за обмен на информация между държавите членки. В момента Системата преминава проверки и оценката за нея е много положителна като инструмент за бърз и надежден обмен на информация. Член 7 определя ролята на държавите членки като доставчици на информация в най-широк смисъл. В моят доклад предлагам да се удължат сроковете за предоставяне на информация – предлагам да се въведат три вида срокове. Първо, в спешни случаи, три работни дни и две един месец, две седмици за стандартни случаи, а един месец е крайният срок, който ще се използва в ситуации, в които е необходимо да се извърши проверка от инспектори. Също така предлагам да се въведе задължението да се използва системата за обмен на информация, винаги когато това е възможно и осъществимо, въпреки че понякога може и да няма двустранни споразумения за обмен на информация. Също така предлагам, предлагаме условия за изпълнение на принципа на солидарност. Тъй като системата е получила висока оценка, бих искала да ви поканя да участвате в работния обяд за членовете на нашата парламентарна комисия и Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Там ние ще представим тази информационна система. Надявам се, че най-къс, най-късно утре ще можем да ви спратим по електронната поща повече подробности, що се отнася до изпълнението на санкциите, включително налагането на глоби. С тях се занимава глава 6. Изпратихме тази глава на Комисията по правни въпроси с молба за тяхното становище. Опасяваме се, че липсата на хармонизация, що се отнася до административните глоби в Европейския съюз – създава затруднения. Например, има две държави членки, в които изобщо законодателството не предвижда такива санкции, такива глоби. Това означава, че в международен трансграничен контекст не може да се налагат такива санкции. Очаквам становището на Комисията по правни въпроси в максимално кратки срокове и накрая искам да ви кажа какви са крайните срокове. На 13 декември изтича, крайния, изтича срокът за внасяне на изменения на 23 или 24 януари ще обсъждаме измененията и компромисните изменения на 20 февруари и на 21 февруари ще бъде гласуването в нашата комисия. Също така искам да привлека вашето внимание към датата 6 декември. Тогава Съветът по политика в областта на заетостта и социалната политика ще представи доклад и ще знаем доколко са напреднали преговорите, свързани с директивата за командированите работници. Много благодаря на всички за сътрудничеството. Знам, че тази директива е много сложна и предизвиква много противоречия бих искала да възприемам един по-съвременен подход към тази директива. Както вече казах, ние обсъдихме с докладчиците в Сянка текста предложен от комисията. Затова искам да благодаря на моите колеги, които участваха в обсъжданията, в срещите ни. Надявам се, че ще продължим с доброто сътрудничество и разбира се, с нетърпение очаквам да чуя вашите отзиви и предложения. Благодаря ви. Благодаря, госпожо докладчик. Нека да уточня някои неща по графика. Тук става въпрос за колективно решение на нашата комисия. Мисля, че е важно да отделим време по тази дискусия. Сега ще ви прочета списъка на записаните оратори, за да няма никакво объркване и да можем да се организираме, защото наистина времето ни е ограничено. И като си има предвид също, че искам да дам думата на докладчика от Комитета на регионите, господин Учинсон, който е сред нас, както и господин Силва от страна на комисията. И така, За докладчиците в сянка първо господин Стивен Юнг, Надя, Надя Ирш, Елизабет Шродер, Томас Хендъл и след това от името на групите Томас Ман, Юта Стайнрух, Рюнен, която е докладчик за становището на комисия Имко, Филип Биньон, след това и господин Клосовски накрая. Затова ви моля всички да кажете каквото искате да кажете. Дали съм забравила някой, пропуснала ли съм някого, някой иска ли да се добави в този списък? Господин Саркас, госпожа Макинтайр, координаторите, ще искате ли да говорите след това? Не. А, ще искате, да, ще се събудите, така. Просто защото след това ще приключа с списъка, за да можем наистина да си ограничим времето. И така добавих госпожа Макинтайр и господин Саркас. И така мисля, че обхванах всички желаещи. Стивен Юнгс. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на госпожа докладчик. Вече сме се срещали и тя знае, че има някои моменти, по които проявяваме несъгласие. Доста сериозно несъгласие по някои от аспектите на директивата. Но нещо, по което сме съгласни е необходимостта да имаме максимална юридическа яснота в текста, предложен от комисията комисията не предоставя нужната правна сигурност и за нас е важно да подадем съответните изменения и да се проведат обсъжданията в тази комисия с цел подобряване на текста. Има много деликатни моменти около този документ, всички ние знаем това. Госпожа докладчика говори за първото си изменение още в самото встъпление и още там в самото начало възникват някои от тези деликатни моменти. Един, една от основните причини да провеждаме дискусиите по тази директива беше една поредица от решения на Европейския съд, които започват да случват преди няколко години. Може да си спомняте този конкретен случай, с който започна всичко. Едно обсъждане на съда за от една страна свободното движение на работниците в рамките на Европейския съюз и от друга страна свободата на предоставяне на услуги в трансграничен аспект, което в крайна сметка наделя. И мисля, че съдът създаде до известна степен противоречие, но в същото време тук говорим и за изменение първо, по съображение второ, където се казва, че свободното предоставяне на услуги е основното, докато комисията започва с свободното движение на работници. Още от самото начало тук имаме една потенциална трудност. Е, имам доста дълъг списък с коментари, така че нека да се спра на основните моменти, по които не сме съгласни съгласни и по които ще се опитаме да работим тук в нашата комисия. Ако започна с член 2 по определенията, мисля, че е много важно в подточка Д на не на член 2, при самото определение на международните услуги да ги определим много ясно в съответствие с членове 49 и 50 от договора. Това е една от промените, които искам да се внесат. Също така, това, от което имаме нужда е нова подточка F, в член 2, където да се използват думите от първоначалната директива от 96-та година, за да се определи по-ясно страната домакин или приемащата страна, а не да се намалява яснотата по този въпрос. Също така се нуждаем от нов член 3 в текста по приложното поле на директивата. Например, тук трябва да се поясни взаимовръзката между директивата за временно наетите лица и директивата за командированите лица, както и първоначалната директива от 1996 година, най-вече в светлината на директивата за временно наетите лица, където има много ясно неясни разпоредби, които трябва да бъдат заложени много ясно в тази директива по прилагане на законодателството. Много е важно да видим по какъв начин тази директива ще се прилага за граждани на трети страни. По член 3 за елементите за прилагане и надзор мисля, че дейностите, които се провеждат от различните предприятия, там има нужда от списък от критерии, които да се вземат предвид и този списък да бъде неизчерпателен, което е противоположно на мнението на докладчика. Също така бихме искали да се добавят някои елементи към списъка и тя каза, че ще приветства нови елементи. Например, нещо ново би било едно споменаване на процента на оборот или текучество в случая зависи, които се споменават в а, тази система и също така трябва да се спомене и системата по социална сигурност. В член 3, алинея 2, за това дали командировано лице е временно заето в определена страна, според нас още веднъж е много важно да кажем, че списъка не трябва да бъде изчерпателен. Мисля, че това е изключително важен момент. Също така там ще добавим към списъка и мисля, че нещо много важно, което трябва да бъде включено в този раздел от текста. И ако може да го изчета изцяло. Ако работодателят не успее да запази в същите взаимоотношения, както в първоначалната страна, трябва това да се отрази в съответното законодателство. Ако тук не сме много внимателни, можем да заложим много погрешен момент по отношение на кръстосната препратка с регламента Рим 1. Ако даден работник не е класифициран като командировано лице, то в този случай а, ще трябва да се попадне в Рим 1 и тук са заложени и други принципи. Тоест много ясно трябва да се спомене а, какво са, какви са законите, какво е законодателството в съответната държава, в която се намира лицето в този момент. Имаме нужда от нов член 3, нея 3, нов списък от критерии, които да определят дали дадено лице е самонаето и тук докладчика говори за факта, че това е един от случаите, в които има най-много злоупотреби, в които има най-много нарушаване. Така че това трябва да е ясно заложено в текста. Имаме нужда и от нов член четвърти с списък на правата на работниците, пътуване, настаняване и така нататък за да може да се гарантират основните права за командированите работници. По 5, 6 и 7 имаме по-малки изменения, но нищо твърде сериозно, което да се предложи от групата на социалистите. По член 9, националните мерки за контрол, мисля, че тук трябва да направим ясно, че списъка с административни изисквания и мерки за контрол няма да бъде факултативен. Мисля, че това трябва да се уточни Те трябва да бъдат налагани по силата на директивата, трябва да са задължителни. последният основен момент, който споменаваме, член 12 по а, съвместната отговорност. И тук до голяма степен също става дума за сътрудничеството между държавите членки в прилагането на директивата в 96-та година. Дадох на докладчика Копия от кореспонденцията, която получих от собствения си синдикат GAB и корпорацията Siemens. Тук става дума за подизпълнители на корпорацията Siemens в северо-западна Англия, където 14 полски работници, които са били наети там, не са получили възнаграждението, на което имат право. Синдиката взе отношение в трибунала и даде и поиска обещетение от 350 хиляди паунда. Но съжаление изпълнителя изчезна и профсъюз изпитваше много сериозни затруднения в това да проследи къде е отишъл изпълнителя, поиска помощ от Сименс. Сименс казаха, че не могат да помогнат че не знаят къде е отишла компанията, въпреки че имат писмени документи. После беше изпратено писмо в Хамбург. Там обаче получихме отговор не става дума за друга компания, въпреки че е, имаше името на същото лице, като на компанията в Хамбург. Ето това са проблемите, които трябва да се опитаме да избегнем. Докладчика самата спомена Фламанвил. Това е един крайен пример, екстремен пример за това как можем да получим една лоша, много лоша комбинация между фактори. Много често има случаи, в които има изчезване на подизпълнителите, които не спазват своите а, задължения, задължения, които се вменяват от съдилища. Така че смятаме, че има нужда от този член 12 по отговорността, но докладчика не смята така. И така, имаме различни становища по определен брой въпроси. Надявам се, че бихме могли да поработим заедно, за да заличим някои от своите различия. И докладчика също каза, че е съгласна да се срещне с нас. Мерси Надя и... Благодаря ви много, Надя Хирш и след това Елизабет Шродер. Много благодаря. Много благодаря, госпожо председател. Най-напред благодарности към госпожа докладчика и също така за нейните усилия да работи заедно с докладчиците в Сянка. Мисля, че това беше един добър начин за това къде са насочени различните позиции. Виждаме проекто доклада пред себе си. Той съдържа много добри елементи в някои места но за други места смятаме, че а, не отива достатъчно далеч. Най-напред, като започнем с член 5 вашата идея за един вебсайт за държавите членки. Наистина това е много добра идея, където се търси, защото това е място, на което ще се търси информацията и освен всичко друго е очевидна нуждата от това информацията да се предоставя на английски. Смятаме обаче, че не достига текст. Там се казва в най-важните, на най-важните други езици. Но кои са тези други важни езици? Това, което е важно за нас, е страната домакин, там където се предоставят услугите, този език да се използва, но също така и на страната по происход на работника. ако работник от Унгария бива изпратен от полска компания в Великобритания, информацията трябва да бъде налична на унгарски. Мисля, че е изключително важно за работника да получава информация на собствения си език. Това е особено важно за нас. След това трети и девети член във връзка с контрола, който се упражнява тук а, имаме тази дискусия за отворен или затворен списък. Бихме могли да разберем идеята за затворения списък, който предоставя правна сигурност, можем да го приемем, но тук така или иначе трябва да се допълнят някои неща, защото смятаме, че има допълнителни елементи, от които има нужда, за да се упражнява по-добър контрол. Другата опция би била да има един отворен списък, но целият въпрос е каква информация трябва да се подава. А, мисля, че бихме могли обаче тук да стигнем до компромис. По член 12 мога да кажа, че те от изключително значение – заличаването му би отишло твърде далеч. Може би трябва да си помислим за нашата цел. Нашата цел е работниците да получават своето заплащане – но също така да се плащат данъците, да се плащат социалните вноски, така че това е крайната цел. Има различни системи в отделните страни, някои държави нямат нищо по този въпрос, други пък дават удостоверение. Също така и различни типове отговорност, така че наистина трябва да запазим целта и а, да оставим на държавите членки решението за това как точно да постигнат тази цел. Но трябва да намерим формулировка за член 12, да, да стане ясно, че възнаграждението, е, заплатите, данъците трябва да се плащат. Може би бихме могли да се позовем на друга директива член 6 от 2009 наклонна черта 5.2 там се говори за незаконни, нелегалните мигранти. Там се казва много ясно, че трябва да се постигне целта, а именно, че работника трябва да получи своето възнаграждение, а данъците да се, плат, да се платят, да се внасят вноските за социална сигурност и така нататък. Така че мисля, че бихме могли да стигнем до подобен компромис. Очаквам дебатите. Много е важно да намерим добро решение. Благодаря. Euh, ja, vielen Dank. Ähm, auch mein Dank an die Berichterstatterin. Благодаря. Първо, искам да благодаря на докладчика за нашите предварителни обсъждания. Много време прекарахме заедно и обсъдихме нещата много подробно. Für mich als eine, die sich schon sehr lange mit dem Dossier befasst, ist eines. От доста време се занимавам с този въпрос и за мен основният въпрос е връзката между сега действащата директива и предлаганата директива. Важно е какво точно ще се промени. И ако ще се променя директивата, дали това означава, че трябва да се променя директивата като цяло или по-скоро трябва да се промени начина на прилагането й. Ние сме наясно с това, че всички важни аспекти в директивата за прилагането се отнасят преди всичко към сега действащата директива. Основната цел е да се подобрят нещата на практика, а не толкова да ковем ново законодателство. Това, което определено ме изненадва, като човек, който е наясно с този въпрос, е това, че в предложението на комисията ролята на държавите членки се променя и държавата членка на происхода получава нови функции, нови роли. Това е познат подход, тъй като той беше приложен и при директивата за услугите. Европейският парламент отхвърли това, при това с няколко решения. И това, което се случва, че не се подобрява практиката, а че просто всичко се връща от гледна точка на текстовете, които се разглеждат, преразглеждат, приемат отново. Затова искам да подчертая, че ще следим процесите и за нас трябва да се засилва ролята на държавите членки, в които се извършва работата. Те трябва да имат повече задачи. И разбира се, парламента трябва да бъде последователен, когато става дума за сходни законодателни актове. Също така, мерките за контрол са изключително важни. Унези от нас, които много години се занимават с този въпрос, са натрупали достатъчно опит. Нека да не забравяме, че сме провели доста експертни изслушвания и много е важно да се затворят вратичките в законодателството и това е една от целите на предлаганата директива – да се затворят вратичките. Изчерпателните списъци по идея би трябвало да затворят вратичките в законодателството, но на практика това не се случва, просто се намират нови и нови вратички – Разбира се, държавите членки са длъжни да упражняват контрол, но също така е необходимо да се предвиди достатъчно гъвкавост. Защото в противен случай няма да постигнем целите на директивата. Необходимо е да се гарантира по-добре, по-добро изпълнение и разбира се да се гарантира достойно заплащане на работниците. Но в край на краищата честното заплащане е функция на честната конкуренция. Затова е важно работодателите и работниците да постигнат съгласие. И едните и другите трябва да се стремят към честни и справедливи условия на труд и съответно честно и справедливо заплащане. Трябва да се определят кои практики се смятат за добросъвестни. Има достатъчно добър опит в държавите членки и много важно той да се отчита. Що се отнася до двустранните споразумения, то за момента това е, което имаме и което отразява тази практика. И тези двустранни споразумения успяват да постигнат затварянето на много от вратичките, които съществуват в сега действащото законодателство. Трябва най-малкото да гарантираме това, че добрите практики се разпространяват така, че държавите членки да могат да ги използват. Важно е да се предоставя информация и консултации за работниците, това, което ние наричаме подкрепа. И затова предлагам отделна глава в директивата, говоря за това в моя доклад. Ние в парламента бяхме решили, че превентивните мерки позволяват да се постигне ефективност, т.е. повече резултати с по-малко финансови средства. И още веднъж достатъчната степен на гъвкавост позволява да се затворят вратичките в законодателството и да се подобри обмена на добри практики. Сега искам да се спра на член 12. В държавите членки, в които и има предвидена финансова и правна отговорност, много често не се говори за добри практики. Задава се въпроса как да постъпваме. Дали защо се откажем от обмена на добри практики или да използвам директивата за изпълнението за целите на бързото разпространение и популяризиране на добрата практика. И сега последния момент, на който искам да се спра, това са крайните срокове, споменати от докладчика – Моят опит показва и наистина това е последното, което ще кажа. Крайните срокове, които предлагате, не са реалистични. Ако посочим конкретни срокове, а ние искаме сътрудничество с държавите членки, то аз смятам, то трябва да въведем по-кратки срокове, защото иначе просто някои държави членки, аз имам предвид поне 3, 4, 5 от тях, Изобщо забравя за какво става дума. Да, благодаря ви. Е, Томас Хендел, малоръзно. Томас Хендел, за съжаление, се наложи да ни напусне и така давам думата на Томас Ман и след това на Юта Санрук. Да, благодаря. Благодаря и на Данута. Вие работихте по много точки от този доклад, по които, по които ние можем да се съгласим. Прозрачността, конкуренцията, новите работни места. Аз мога да се съглася с всичко това, което е включено в доклада, както и по-добрата правна сигурност. Написал съм всичко това на английски вече бихме искали един доклад, който стига до равновесие, а не просто да казваме, че командироващите предприятия са с предимство а, пред тези страни, в които се предоставят услугите. А, тук не става дума за нови държави членки срещу старите държави членки. Не, не става въпрос да се дума за това. Важно е да гарантираме закрила на работниците, независимо къде се намират те и дали става дума за собствената страна или за страната, в която е командировано лицето, трябва да се следват правилата. Стивън Хюс вече направи няколко разумни коментара в тази връзка. Мисля, че единственият начин, по който можем да защитим държавите членки, е да се знае кои са точните правила, които трябва да се спазват но трябва да, да правим разграничение между онези, които работят законно и онези, които работят незаконно които работят при ужасни условия, които не знаят дали са осигурени или не, които не знаят какво ще стане с тях, ако се разболеят. Ние трябва да направим така, че предприятията ни позволяват да правим проверки. Наистина имаме съответния опит и в тази комисия, и в парламента. Водим, водихме чудесни дебати с комисаря по това време които и тогава се правиха проверки по строежите, за да се провери кои от работниците са законно наети и кои не. Тези инспекции в определени държави членки може би не се радват на пълно одобрение но вече Предприятията казват, ами всичко се е промени. На нашите строителни площадки няма европейци, има работници от Виетнам, от Камбоджа и така нататък. Тоест, тук имаме избягване за обикаляне на законодателството. Не, на нас не трябва законодателство, което работи във всички случаи, а не предприятия фантоми. Трябва да знаем откъде идват работниците, трябва да се предоставя съответната информация на език, който може да бъде разбран и да представя информация информация, която може да се провери. В член 9 казвате, че мерките на комисията. Да, може би това не е нещо, което често наблюдаваме. Но това трябва да е основна насока. Трябва да се прилагат националните правила, те се променят. Може да има списъци, проистичат нужди от време на време. Това е много важно. И а, в член 12 за отговорността наистина е много важна тази разпоредба. Вие, Данута, предлагате да я заличим. И мисля, че ако заличим тази разпоредба, това ще е в ущърп на работниците. И още нещо, което е изключително важно, защото независимо в кои а, моменти изготвяме политики в Европа, ние се допитваме до социалните партньори и казваме, вие сте тези, които знаете какво става на място. Item, was wir berücksichtigen sollen. Will damit schließen. Natürlich bist du dafür, Danuta, dass am Schluss ein... И накрая, Данута, да, разбирам, че в крайна сметка трябва да има един балансиран доклад. Но нека да не забравяме, че реалността се променя. Нека да погледнем само как се променя ежедневната ситуация. Трябва да видим какво в действително става и какви корекции са необходими, за да гарантираме, че има справедливо отношение. Юта Стайнрук, Юта Стайнрук и след това Емили Труман. Да. Нашата цел на всички е да има равнопоставена мобилност и справедлива мобилност. Доста германски депутати се изказаха. У нас и за нас е много важно да има мобилност без граници на работниците в Европа. Това е, е много важно и за това трябва да отчетем наистина условията на командированите в приемащата страна. Елизабет Шродер вече каза доста важни неща, а именно, че установяваме през последните години едни много сериозни проблеми. За това именно се нуждаем от подобрение. Бих искала да спомена тази покана на среща с работниците, за да можем да се запознаем добре с гледището на работниците, не само с работодателите. Според мен в вашия доклад, както и в документа на комисията, няма мерки за спиране на злоупотребите. Фалшивите независими е, работници, или самонаети, както и фантомните е, предприятия. Е, всичко това са явления, за които аз имам над 50 примера в цяла Европа и трябва да се вземат е, мерки срещу това явление. Член 3. Държавите Шенги трябва да имат свободата да добавят критерии и списъка тук да не бъде затворен. Какво ще се случи, ако някой заобиколи тези критерии? Трябва да има санкции. Говорихме също така за информация. Много е важно командированите да могат да получат достатъчна информация на майчин език. Познавам много хора, които са с много добро ниво, но не биха могли да разберат добре нещата, а от тези формуляри на английски. Много често се казва, че цялата информация може да бъде намерена в интернет. Да, но този подход не е достатъчно точен. Разполагам наистина с много примери от цяла Европа. Примери, от които става ясно, че не само в строителството има проблеми – солидарността между предприятията е наистина много слаба, много по-слаба, отколкото при нас в Германия. Затова е много важно да се каже, че тази дефиниция е минимален прак. Някои национални практики не бива да продължават, когато става въпрос за правата на контрол по член 9. Тук съм против такъв такъв затворен списък. Трябва държавите членки да имат възможността да предприемат допълнителни контролни мерки, а не само някои избрани мерки. Още един въпрос към докладчика. До сега държавите членки трябваше да решават, а сега дали искаме по-малко контрол, за да можем да пречим на злоупотребите Какви са нейните намерения? Сега, информация за Германия. През 2011 година щетите от е, незаконната работа, от е, работата на черно, е от над 600 000 милиона евро. Това са щети за нашия бизнес и за нашите граждани. Трябва да се избегне злоупотребя... злоупотребата с труда на тези работници. А ако погледнете документа на комисията и нашия доклад, ще стане ясно, че тези мерки не са достатъчни, за да спрем злоупотребите. Емили Тюринен. Аз съм докладчик или по-скоро автор на становището на Комисията по вътрешен пазар. Вече проведохме първия ни дебат по измененията, така че моето становище е подготвено, получени са измененията и бих искала да ви запозная с това, което се говореше на заседанието на Комисията по вътрешен пазар. Искам да кажа, че за всички нас, според мен, целта трябва да бъде създаде равнопоставеност и надлежна защита на работниците и трябва да се откажем от тесните национални интереси. Нека да оставим това на съвета. Ние сме Европейския парламент и трябва да гарантираме това, че в дългосрочен аспект гарантираме равнопоставеност, създаваме надлежни условия за конкуренцията и за защита на работниците. Също така в дългосрочен аспект, ако приемем създаването на блокиран пазар за командированите работници, един пазар, на който техните права не се зачитат, смятам, че това ще бъде много зле за нашите общества, както и за економиката в дългосрочен аспект. Така че аз мисля, че трябва да изхождаме от тези принципи, най вече принципа на равнопоставеност. Искам също така да се позова на доклада на Монти за единия пазар – който се казва, че има сериозни проблеми, че тези проблеми трябва да бъдат решени и че трябва да гарантираме това, че и в бъдеще има подкреп от страна на работници на европейския проект и трябва и за това да защитаваме техните права. В комисията му също така сметнахме, че членове 3, 6, 9 и 12 са най-спорни. Имаше най-много изменения по тези разпоредби. По член 3, що се отнася до предотвратяването на злоупотреби и замененията в имко, се предлага да има достатъчно дълъг, но не и изчерпателен списък. По член 6 имаме прагматичен подход към каните срокове за държавите членки. Сметнахме, че това е добра стъпка напред и също решихме, че трябва поименно да бъдат назовавани у тези държави членки, които не извършват добро сътрудничество. По този начин ще има натиск върху държавите членки наистина да осъществяват сътрудничество. По член 9 има като чели, като чели мнозинство за това да има един отворен списък, но ние трябва да продължим да обсъждаме този въпрос. Все още не сме провели среща с докладчиците в Сянка и затова не мога да кажа със сигурност, но е много интересно да се разгледа сектора на строителството и социалните партньори, т.е. синдикатите и обединенията на работодателите са за отворен списък с цел да има повече гъвковост. И що се отнася до член 9, тук има най-много спорове, няма съгласие по въпроса за съвместната отговорност и още нещо – фрагментацията вече съществува, може би трябва да помислим да създадем една, да създадем една европейска обща гражданска отговорност, вместо да имаме 20-27 отделни системи за гражданска отговорност. И също така подкрепям идеите за прозрачността, по-доброто сътрудничество, информацията и също да се погрежим за малките и средни предприятия, които са в особено неблагоприятна ситуация в момента. И бих искала да допринеса за работата и на тази парламентарна комисия. Филип Беньо. Благодаря, е, Ригнер. И след това господин Биньон. Благодаря ви. Аз подготвих становището на правната комисия – това становище бе обявено вчера, така че за сега не мога да ви запозная подробно с него. Времето е ограничено, ще трябва да работим доста бързо. Надявам се да можем да го гласуваме през януари и така нашето становище да бъде взето предвид. Госпожо докладчик, вие посочихте, че съществува да, доста ограничена област, в която нашата комисия ще може да се произнесе. Разбира се, ти ще разгледа на всички правни аспекти на повдигнатите въпроси. И в частност въпрос за отговорността. Защото това наистина е от е, нашите правомощия. Сега във връзка с казаното от вас, е, искам да изкажа някои съвсем кратки съображения. Аз виждам нещата, свързани с правната област, последния начин. Създаването на, на, на права означава създаване на сътрудничество между административните органи в държавите членки и между държавите членки означава създаване, предвиждане на санкции, за да могат тези права да бъдат спазвани. Разбира се, ние не тръгваме от нулата. Знаете много добре, че има доста разочароващи моменти, защото всички, когато се прибираме в къщи, е, се сблъскваме с въпроса какво правите вие в Европейския парламент. Виждате какъв социален дъмпинг има навсякъде. Не бива това да продължава. Трябва наистина да се предприемат мерки, за да може правото да бъде съблюдавано. Сега няма да цитирам по-отделно всички разпоредби тук, но други оратори вече го казаха преди мен. А именно, че онези, които знаят много добре какво става на практика, трябва да вземат нещата на сериозно. Тук не става въпрос за някакви отделни практики, които се извършват без връзка една с друга. Това е от изключително значение за единния европейски пазар. Трябва всички да спазват правилата на този пазар. И съответно командированите работници трябва да получат своя дял от благата на този един пазар. Затова, госпожо докладчик, тук според нас не трябва да се говори само за директивата за услугите и за работодателите, а именно за онези, които най-много страдат от този социален дъмпинг и дъмпинга на заплатите. И така, Филип Биньон, заповядайте. Благодаря ви. Съвсем накратко ще се изкажа, защото съм съгласен с голяма степен а, с това, което е включено в доклада на докладчика. Предпочитам затворен списък, но пък не е задължително да е списъка, с който разполагаме в момента. Може да проведем някакво обсъждане по въпроса. Една от областите, която не ми харесва в доклада, е един списък с надежни компании, такъв бял списък, така да се каже, защото това означава бариера за новопостъпващи в този списък и не мисля, че трябва да тръгваме по този път. Въпросът с отговорността, дали да е споделена или изключителна, вече съм говорил за това на предишни заседания. И вместо да тръгваме по пътя на заличаването, аз подадох изменения в ИМКО, е, което позволява споделена отговорност в тези страни, които позволяват това. Мисля, че това е много по-добър начин да подходим към въпроса. Не можем да принуждаваме страни, в които няма такава система, да приемат такава. Според мен това е система, която ще е много по-добра за подсилване на сътрудничеството между командироващата и приемащата държава по отношение на проверките, както спомена господин Ман. Трябва да гарантираме, че има такова сътрудничество и такива проверки, че нарушаващите правилата и в двете страни могат да бъдат преследвани чрез правосъдната система, а не да се създава такава система, в която някой, който не нарушава правилата, плаща сметката в случай, че не бъде заловено лицето, което нарушава правилата. Много добре беше изразен въпроса, свързан с вътрешния пазар. Естествено, ако аз съм бизнесмен, аз съм такъв, но в малък мащаб, като избирам участник от моята страна, където не се прилага споделената отговорност, или пък от страна, в която ще се прилага тази система, това вече ще представлява за мен много сериозна разлика, ако съм изложен на този допълнителен риск и мисля, че тези, че много компании ще изберат не да се излагат на риск, да ще изберат външен доставчик. Така че наистина трябва да решим истинските проблеми във връзка с сътрудничество и чрез правосъдната система на двете страни участнички в процеса. Мисля, че трябва твърдо и категорично да се преследват нарушаващите правилата. Това е правилният път, а не чрез тази архична устаряла система, която се предлага. Господин Клосовски и след това госпожа Макинтайр. Господин Клосовски. Благодаря, госпожо председател. Много от нещата, които исках да кажа, вече бяха казани, най-вече от госпожа Хирш. Затова няма да повтарям това, което вече беше казано. Благодаря ви. Чу. Е, много ви благодаря за изказването и за приноса ви за нашето работно време. Госпожа Макинтайер и след това господин Саркас. You, благодаря, госпожо председател. Моля, наричате ме че е Woman на, на английски. Еми, то нещата много страдат при превода. От името на европейските консерватори искам да изразя искана благодарност на докладчика за извършената работа и да подкрепя принципите, зададени от нея в доклада. Става дума за свободата за предоставяне на услуги, а не свободата на движение на работниците. А свободата за предоставяне на услуги е основополагаща част от единия пазар. Разбира се, единия пазар на услуги все още не е финализиран и е крайно време това да се постигне. Сега по член 5 с удоволствие подкрепям идеята всичко да бъде на английски. Това помага хора, на хора като мен, чието английски е ужасен. Заличаването на член 12 е нещо, което бих подкрепил определено. Защото смятам, че ако се въведе тази разпоредба, това ще наруши принципа на пропорционалност и ще накърни принципите на добросъвестната конкуренция. Тук в парламента много често страдаме от закона за неочакваните, непредвидените последствия. И мисля, че идеята на комисията в това предложение е да бъдат защитени всички работници. Но тази разпоредба само ще защити само онези, които, които са командировани, а не онези, които са наети, например, от фирми фантоми. Затова смятам, че би било грешка да имаме една разпоредба, която де-факто пречи на добросъвестната конкуренция, пречи на единия пазар и при това не защитава правата на всички работници. Затова подкрепям идеята за лечаване на тази разпоредба. Ние като политическа група трябва да оформим окончателно нашата позиция за мерките за контрол и административните санкции, но ние ще направим това и ще подготвим изменения. С нетърпение очакваме да продължим нашето сътрудничество с докладчика. Благодаря. Благодаря, госпожо Макинтайр. Извинявайте за коментарите ми на микрофон. Те трябваше да останат извън микрофон. Сега давам думата на господин Саркас. След това една колега ми поиска думата само за две минути, но първо господин Саркас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Нада сенсилlo. Ние започваме днес един дебат, който явно ще продължава дълго и няма да бъде лесен. Докладчика вече получи мненията на различните членове на нашата група, група на социалистите. Ние работим от месеци по този въпрос и бих искал да предложа някои бележки, които се надявам, че ще бъдат полезни за сближаване на нашите позиции. И това може да промени и вашия подход към проблема. Говорим за защита на работниците – и за защита на националните системи за социално осигуряване и отношения между работодатели и работници. Целта е да се насърчи свободата на движение. Затова не трябва да се въвежда допълнителни изисквани ограничения, а виждаме, че се получава точно обратното. трябва да се предотвратят злоупотребите, които наблюдаваме при прилагането на директивата от 1996 година. Никой не иска да имаме законодателство с слабости, които после да са предмет на решения на съда. Тъй като по този начин се поставя под съмнение модела за взаимоотношенията между работодателите и работниците. Подкопава се ценността на социалния диалог по този начин. И работниците остават зад борда на правната уредба. За това говорим, а не за това да правим правилата още по-гъвкави. Трябва да се откажем от правила, които не са обмислени добре и като резултат водят до ксенофобия и расизъм и които изкривяват конкуренцията и разрушават нашия пазар на труда, нашите модели за економическа дейност, нашето общество, в крайна сметка. Очакваме правни норми, които ще коригират недостатъците, които проистичат от една погрешна доктрина. В момента действащите правни норми са много зле подготвени, те не са обмислени. В момента Европейската комисия ни обещава, че ще подготви законодателство, което ще предотврати злоупотреба, но ние все още нямаме нова директива, което да позволява да се предотвратят злоупотребите с сега действаща директива. И точно тук е проблема. Не можем да съгласим с един доклад, който позволява непоследователно изпълнение на законодателство. Не можем да съгласим с това, че комисията предлага инструменти, чието прилагане е доброволно. Член 12 говори за много сериозен проблем, който съществува в сектора на строителството. Когато имаме една верига от подизпълнители, никой от тях не носи отговорност. Ние не работим срещу фирмите, работим срещу тези фирми, които подкопават социалния мир, които предават хората – които създават нелоялна конкуренция в сектора. Затова не можем да позволим отслабване на мерките за контрол. Нашата група няма да съгласи с това. Това е противоположно това, което ние искаме да постигнем. Ние искаме директивата да защитава работниците. И искаме да бъдат защитавани добросъвестните компании. Става дума за правата на работниците. Става дума за принципа на субсидиарност и принципите на правовата държава. И също трябва да сложи край на пиратската дейност, която в момента се развихря. Госпожо председател, първо искам да благодаря на Данута за извършенията работа. Виждам в тази работа желанието и за защита на работниците – без при това да се стига до разрушаване на заетостта и разрушаване на работата на предприятията, които всъщност движат тази заетост напред. Но нека да се върна на момент, който според мен е много важен, а именно понятието контрол. Абсолютно ни е необходимо да разполагаме с изчерпателни списъци от критерии, които да ни позволят да хармонизираме контролната дейност на различните държави членки и да надзираваме този контрол във всяка една от 27-те държави членки. Аз изпитвам много сериозни съмнения, и това е най-малкото, което мога да кажа, по възможността да оставим на държавите членки те да добавят техни критерии, защото знаем много добре, че ако те добавят критерии, това означава, че те всъщност ще смекчат критериите, които са в списъците, които ние ще определим. И мисля, че трябва критериите да бъдат в изчерпателни списъци и само така ще можем да осигурим контрол, контрола. Всички проверяващи ще ви кажат, че когато няма контролни критерии, просто не е възможен контролът. И нека да се върна на казаното тази сутрин по доклада на Стефани Юнкс. Ако искаме да имаме социален пакт, ако искаме да имаме социална политика на европейско равнище, то тогава трябва да затегнем гайките от всякъде. И сега е момента да затегнем тези гайки чрез такива изчерпателни списъци от критерии. Благодаря. Преди да дам думата на бивш, е, бившия ни колега, а днес докладчик от страна на Комитета на регионите, бих искала да внеса информация по две неща. Тук не става въпрос за еди коя си директива или за която и да било директива. Тук става въпрос за един много важен залог. Мисля, че дискусията, която се провежда в момента и, и го говоря много сериозно, е със същата важност, каквато е дискусията по еврозоната или по макроекономическите и макрофинансови дисбаланси. Защото става въпрос наистина за нещо, което не работи. А знам, че, госпожо Язловецка, вие сте работили много, но елате в моята страна и вижте какво става на строителните обекти. Там става въпрос буквално за военно положение френските работници, не че те се сърдят на полския водопроводчик, а просто не понасят това, че ирландеца, поляка или германеца ще дойдат да, е, да работят без да спазват всички норми за сигурност, за хигиена, за работно време, за заплащане, всички тези норми на приемащата страна. Това е именно и дискусията ни по време на директивата за услугите. И сега започва отново този дебат. Днес сме обаче в контекст на социално напрежение, което засилва още повече тази дискусия. Не става въпрос за това да разберем какво е правото, просто да разберем каква е основата на Европейския съюз. А основата е свободата на придвижването и на хората, и на благата, и на услугите. Да, това е основата, но ние не можем да мислим за тази директива извън рамките на защитата на работниците, защото иначе самите работници ще се обърнат масово срещу Европа. И извинявайте, че е, говоря с е, големи думи в случай, много помпозно, но наистина това не е дреболия именно с такъв размах и с такъв дух трябва да работим по въпроса. И за това ще се обърна срещу някой от вашите предложения. Винаги благодарим на докладчика, обаче този път няма да го направя, защото включително и по член 12 не мисля, че заличаването на целия въпрос за веригата на солидарната и съвместна отговорност е разумно, парламентарно предложение. Тук дори не става въпрос за основа за договаряне. Когато искаме нещо, трябва да се предложи някаква альтернатива. Така че като го заличавате, поне ни предложете альтернативно решение. Това не го казвам срещу полските работници, разберете ми добре. Казвам го за всички европейски работници. Така че въпросът за законодателството на приемащата държава е именно следния – как да излезем от безисходицата на настоящата директива за коментированите и съответно последиците от е, съдебната практика, които може би са чудесни от гледна точка на правото, но не са толкова добри от гледна точка на защитата на работниците. Така че ще работим колкото трябва, за да можем да намерим подходящото решение, за да може да се върнем пред нашите избиратели през 2014 година, за да ги издобрим с европейския социален модел, който днес им изглежда по-скоро като модел за разрушаване на техните работни места. И още нещо. Когато говорихме за становището, по което аз работих по доклада на госпожа Тайсън, ние решихме, че ще поговорим още за системата за трудовата инспекция на европейско равнище. И мисля, че тук отново можем да повдигнем този въпрос. Това е повод за нас. Да видим каква европейска рамка можем да намерим. Защото виждате, по капиталовите пазари е, се занимаваме е, с въпросите за възможен надзор. Тук е същото. Трябва да намерим някакъв такъв механизъм за европейски надзор. И тук. И сега вече давам думата на нашия колега от Комитета на регионите. Благодаря, госпожо председател. След вашето изказване, общо взето, няма какво да добавя. Искам да ви благодаря за това, че ме поканихте. Аз съм докладчик на Комитета на регионите по предложението за директива. Ние сме стигнали малко по-далеч е, в процедурата, защото утре на пленарно заседание на Комитета на регионите ще приемем проекто становището, което вече е минало през комисия. И така, това становище на Комитета на регионите има за цел да отговори, струва ми се, или поне да се опита да отговори на четири основни цели, четири основни проблема, които ще ви цитирам набързо, просто за да ви дам така очертанията. Първо за ролята на социалните партньори за спазването на правилата при командироването. Второ, да се да се спазва директивата от 96-та година. А трето, да се спазват правата на командированите и накрая контрола на спазването на директивата. По първата точка за социалните партньори искаме да стане ясен избора на правното основание, защото до сега използваното правно основание е възоснова на свободното предоставяне на услуги. А на нас не се иска свободата на придвижване на работниците да, да стане правно основание за тази директива. Тази директива е свързана основно с колективното договаряне. И за това ние считаме, че социалните партньори на европейско равнище трябва да бъдат поне допитани. Предложението за директива споменава изрично ролята на тези социални партньори за спазването на правилата. По втората точка, относно директивата от 96-та година, трябва да се подчертае, че някои от новите разпоредби спрямо старата директива отиват твърде далеч, например разпоредби, които забравят, че директивата от 96-та година вменява задължения и за трети страни, не само за страните от Европейския съюз, а сега тези трети страни се забравят. И мисля, че е много важно да се върнем на това, разбира се, за да избегнем всякаква форма от, соци... на социален дъмпинг от тези трети страни, защото и това е важно. Трябва също да поговорим и за член 8 от Рим 1 това също е въпрос свързан с разликите между старата директива и сегашната директива за правилата и условията на прием в приемащата държава. Във всеки случай тук става въпрос за особено важни социални проблеми – Трето, за правата на командированите трябва да има някакви ограничения на вертикалното подизпълнение, да няма такива вериги от подизпълнители, когато няма колективна договореност, трябва да има някакво ограничаване на бройката, защото знаем много добре, че при много голяма бройка подизпълнители – нещата не могат да бъдат контролирани. Имаме хиляди примери. Ето и тук в Белгия, например, има так, такъв пример. Има 50 на работници на един а, известен строителен обект тук, които не са получавали заплати от няколко месеци. И просто нищо не можем да направим срещу това. Освен това, установяваме, че на тях им се плаща много по-низко, отколкото праговете в сила в нашата държава. Освен това, предлагаме да се въведе е, право за съобщаване на констатирани нарушения. Предлагаме да се въведе и клауза за санкции при недостатъчно добро транспониране. и по-специално, когато става въпрос за солидарната отговорност. Ето това са в най-общи линии, съвсем синтетично, основните линии на нашите изменения. Ние сме сериозно привързани към тези въпроси, защото става въпрос за милиони работници, които са засегнати от тези явления. Наскоро чух и френския министр по заетостта, който заяви, че през 2006 година 10 пъти повече командировани работници има във Франция, в Белгия е почти същото явление. Сред тези командировани работници, разбира се, не, има не само чужестранни работници, има и наши, и белгийци. Няма значение. Има бразилци, португалци, белгийци, които работят при недостатъчно добри условия. Това е, госпожо председател. Надявам се, че съм успял да хвърля малко светлина върху нашето становище. Благодаря ви. Надявам се, че точно в този дух ще бъде гласувано вашето становище в Комитета на регионите. Ние ще получим текста. Сега остават ни само 10 минути. Установявам, че няма да са ни достатъчни, но във всички случаи ще трябва да прекратим заседанието в до 10 минути. Така че, ако не сме свършили, ще продължим утре в началото на сутрешното заседание или във втората му част. Надявам се да можем да приключим по този начин. Следващия оратор. Всъщност ще споделим, ще разделим времето. По 5 минути, моля ви, максимално. Had... Благодаря ви, госпожо председател. Комисията имаше възможност да представи своето предложение на предишното заседание, така че няма да навлизам в детайли. Ще се изкажа съвсем накратко. Искам само да направя някои кратки бележки. Най-напред само да припомня, че с това предложение комисията възнамерява да подсили социалното измерение на вътрешния пазар и да възстанови доверието сред участниците на пазара, като предостави повече ясна правна яснота и сигурност сигурност. На второ място а, бихме искали да предотвратим заобикалянето и нарушаването на правилата и да създадем равни условия между всички конкуренти. И накрая, може би още по-важно, с това предложение искаме да гарантираме, че командированите лица получават заплащане за работата, която са свършили и са, получават съответната закрила, необходимите социални условия и настаняване. Нека само да ви припомня, че не е наша цел да преразглеждаме в първоначалната директива 96-71, защото някои от правата, които са дадени на работниците, на практика не се спазват. Така че няма смисъл да се добавят допълнителни права в директивата, знаеки, че не се спазват и вече съществуващите правила. Така че а, с а, тази директива за прилагането на законодателството бихме искали да предоставим повече средства за контрол. А, не даваме примат на властите на страната по происход, напротив, показваме ясно задължението свободата и правата, както в едната страна, така и в другата. И още по-важно, ние предлагаме подробно разработена система на координиране между властите, много по-подробна, отколкото се предоставя в настоящата директива 9671, която създава една генерична система за сътрудничество, но не дава а, никакви практически насоки. Също така до този момент наблюдаваме дискусиите в съвета, където се постига известен напредък и следваме до голяма степен казаното в тази комисия. Тоест, това е нашето послание към вашата комисия. Нашето намерение е да достигнем до балансиран набор от правила. Баланс между защитата на правата на работниците, най-вече командированите лица и в същото време защита на правата на предприятията да осъществяват трансгранична дейност. Когато виждаме, че се отклоняваме от този баланс, винаги се стига до блокаж и патови ситуации. Много е важно и в съвета, и в парламента да поддържаме баланса между двете цели на директивата. Благодаря. Мерси боку, мерси. Благодаря ви много. Благодаря ви за това, че бяхте кратък. И така приключваме с тази тема с изказване на госпожа докладчика, госпожа Язловецка. Много ви благодаря, госпожо председател. Само искам да повторя след комисията, че обхвата на нашите действия е доста ограничен, защото не бихме искали да се отдалечаваме от директива 9671 и трябва да постигнем едни балансирани правила. Наистина съм за прецизирането на всички разпоредби, които гарантират безопасността и здравето на работниците и изключването на нечестните практики. Аз съм за затваряне на списъка а, по причините, които са изброени и тук. Защо? Защото когато даден работодател а, в страната домакин приемащата страна а, има списък от документи, които трябва да се следят, един пълен списък с задължения, които показват как да не се нарушава законодателството. Мисля, че същото правило трябва да се прилага към предприятията, които командироват своите работници. И поради тази причина аз съм за включването на всички тези елементи, които гарантират безопасността и сигурността. Но нека да имаме затворен списък. Тук говорим най-вече за вътрешния вътрешния пазар, така че съм напълно готова да приема прилагането на национални практики и ние също така препоръчваме такива решения, особено що се отнася до контрола. Но също така сме на мнение, че в директивата по прилагането трябва да говорим за прозрачността на тези практики и за информация по тези практики, така че работодателя да може да гарантира безопасност на своите работници и той е напълно наясно с своите задължения. Не съм препоръчвала а, по време на нашите заседания никога да премахнем а, контрола или пък да увеличим броя на проверките. Според мен проверките са много важен инструмент а, за предотвратяване на нечестните практики. Но мисля, че този контрол трябва да бъде съразмерен изходен на този, който се прилага в други предприятия в приемащата страна. Що се отнася до залич... заличаването на член 12, това не променя статуквото, така че от държавите членки има 8, в които има споделена отговорност и заличаването на член 12 не променя прилагането на този инструмент. Аз предлагам заличаването на тази разпоредба, защото искам да избегнем една ситуация, в която да се предвиждат само разпоредби за споделената отговорност само за унеси работодатели, които командироват своите работници. Казах, че искам да избегнем такава ситуация, в която някой може да избира между измежду различните подизпълнители и ще избере онова предприятие, при към което няма да се прилагат тези разпоредби. Ако това е възможно, бих искала да помоля комисията да подчерта, че заличаването на член 12 запазва статуквото, което вече е съдарно в държавите членки. И съвсем набързо да коментирам бележките на колегите. Господин Хюс и включването на определение на приемаща страна. Наистина много интересно предложение и очаквам конкретно предложение, конкретен текст от ваша страна. Също така споменахте до изясняването между посредническите агенции и работниците. Наистина предлагаме разпоредби, които до някъде биха могли да ограничат ползването на предприятията фантоми в точка А1, но това няма да е достатъчно. Ако може да намерите някакво решение, при което бихме могли да избегнем създаването на такива компании, което е много опасно за работниците, аз мога да приема такова предложение. Също така господин Хю спомена списък от критерии, възоснова на които можем да видим дали лицето е самонаето в определена страна. Мисля, че това е много интересно предложение и ние трябва да си помислим за включването на такива изменения. Искам да подчертая още веднъж, че заличаването на разпоредба 12 запазва статуквото. Надя Хирш. Аз също очаквам и от вас предложение за това как можем да допълним възможността да ограничим а, нечестните практики от страна на работодателите и предприятията. А, също така би ми било интересно да видя предложения по член 5 и член 12. Господа Шродер, обсъдихме добрите практики, обсъждали сме ги многократно. Опитвам се да се възползвам от вашия опит при изготвянето на доклада и очаквам с нетърпение предложението за други срокове. Ние си казваме, че не трябва да прибързваме, защото е необходимо а, да подготвим добра информация, добри а, данни, така че на предприятие, което е наело хиляда души, изпраща 200 някъде другаде да работят в друга страна и изведнъж ще губят своите права заради допуснати грешки. Господин Ман, ами него го няма, няма да му отговарям. Госпожа Штайнрук, знам, че вие участвате в тези информационни центрове за работници и аз проявявам интерес към вашия опит. Предлагаме да се създаде една страница в интернет, която да съдържа информация. Това също е контролен елемент за работника превода, кой ще го прави. Мисля, че би било много по-лесно да помолим дъщерята или сина или някой от семейството да се опита да преведе информацията от английски и за това съм избрала английски език в случая. По отношение на предоставянето на услуги и проблема с предоставянето на услуги а, и социалния дъмпинг, искам тук да подчертая, че трудовите условия за командированите лица се оточняват от държавите членки. Така че тези условия трябва да бъдат приети. Това е нашия проблем да предложим такива условия, които да не допуснат социален дъмпинг и да доведат до липса на удовлетворение сред останалите работници. По отношение на господин Бениен, Да, трябва да приключвате, защото трябва да се местим в друга стая. Трябва там да сме а, до 5 часа. Една минута имате. Госпожо Макинтайр, вие също споменахте страницата и контролните мерки. За мен са много важни строгите контролни мерки, но трябва да ги знаем какви са. Алехандро osobą. Gdybyśmy znaleźli taką europejską... Аз ще съм най-щастливия човек на света, ако може да набележим такава европейска норма, която да защитава работниците. Обаче знаете, че имаме 27 държави членки, 27 различни системи и различен опит. Опитвам се да намеря най-доброто решение в моят доклад. Ако имате по-добро решение, много ви моля да го споделите с мен. Извинявайте, може би ако имаме повече време, ще ви дам думата утре по време на заседанието. Обаче сега трябва да приключваме. Съжалявам много, наистина се извинявам. Извинявам се на докладчика. Крайният срок за изменения 13 декември, 12 часа на обяд. Поне това е графика, с който разполагаме в момента ще разгледаме измененията на 24 януари. Ще разгледаме компромисните изменения на 20 февруари. Гласуваме тук на 21 февруари и пленарна зала през април или през май. Сега трябва да се местим за съвместна среща, съвместно заседание с комисията ЕКОН по представането на проучването на годишния растеж от Ласло Андор и Оли Рен. 4Q1 е залата. Благодаря ви.